Започваме заседанието. Стигнахме до девета точка – Европейски семестър за координация на економическите политики, аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растежа за 2017 година. Това е първият ни шанс да разгледаме тази тема и давам думата на докладчика госпожа Том. Имате думата, заповядайте. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou, por falar em português. Госпожа Рибейро, а, извинявайте, госпожо председател, ще се изкажа на португалски. Честно казано, вие сте председател на днешното заседание, но виждате колко малко колеги има в залата. Тук са докладчика и докладчиците в сянка. Вие ще прецените как да процедираме Можем да преминем към следващата точка съвсем спокойно, формално, но можем съвсем спокойно да отидем и в някоя кафене с същия дух и с същата нагласа. Не виждам какъв е смисъла да провеждаме заседание, в което колегите просто не се появяват. Те не идват на, за заседанието. И така, госпожо председател, във ваши ръце сме. Ако прецените, че искате да продължим, добре, но аз лично виждам тук единствено някакъв дълг да останем и да продължим заседанието. Председателката, има ли някакви коментари по тази, това изказване? Госпожа Том, благодаря. Така или иначе, тук сме, така че позволете ми да кажа няколко думи за европейския семестър. Тази година беше публикуван пакета на 16 ноември 2016 година. Ролята на проекто доклада е да излезе със становище по заетостта и социалните въпроси с оглед на годишния обзор на растежа за 2017 година. На този етап има положителни резултати и отзиви. Економическите аспекти се възстановяват и те са свързани с нови работни места. 8 милиона нови работни места са създадени в периода 2013 и 2016 година. Безработицата е 8,5% през септември 2016 година, а в групата 20 до 24 е заетостта е 71,4%. Това е много по-добро равнище от 2008 година но въпреки това имаме още работа да постигнем а, заложената цел в Европа 2020. Нивото там е заложено на 75%. В проекто доклада аз очертавам няколко важни теми, за, свързани с заетостта. На първо място засилване на изпълнението на младежката гаранция. На второ място да продължим да изпълняваме индивидуалните мерки за дългосрочно безработните на трето място уменията и квалификациите, които да отговарят на търсенето и възможностите за заетост. Подчертавам и необходимостта от обучение и взаимното признаване на квалификации. В контекста на образованието подчертавам ролята на инвестициите, най-вече в цифровите умения – В този контекст трябва да се отделят и необходимите ресурси за справяне с недекларираната заетост и така че заетите да преминат от сивата в формалната економика. На следващо място реформите в данъчната политика и система също ще подобри условията. Така ще се подобри нивото на приходите. На шесто място трябва да поставим акцент върху активните политики за заетостта и това трябва да е в тясно сътрудничество с социалните партньори. Посочвам, че рискът от социално изключване и бедността са високи. През 2015 година около 119 милиона души души са били в риск от социално изключване и бедност. Това намалява качеството и а, на економиката и подрива устойчивото развитие. Създаването на работни места е ефективен механизъм и тук играе важна роля и малките и средни предприятия. Имайки предвид за застаряването на европейските граждани, трябва да осигурим устойчивост на социалните системи, така че да има възможност по-възрастните хора да бъдат активни активна част от, от обществото. Европейските фондове могат да улеснят достъпа до финансиране и инвестиции така да се насърчи предприемачеството. Може да се използват по-активно европейските структурни инвестиционни фондове, за да се подкрепи изпълнението на специфичните а, препоръки. Вярвам, че в контекста на борбата с а, бедността държавите членки трябва да заложат минимални социални стандарти и се надявам, че колегите ще ме подобрят, а, подкрепят в тази насока. Благодаря ви и очаквам вашите отзиви и коментари. Ще се радвам да отчита някои от тях и в текста. Благодаря. Председателката. Благодаря. Първо ще коментирам по предложението на госпожа Рибейро. Винаги се натъкваме на този проблем почти във всички комисии тук в парламента в четвъртък след обед. Вече сме изморени, очакваме с нетърпение коледа и трябва да оцелеем още няколко дни преди това. Очаква ни гласуване в Страсбург идната седмица, така че Съгласна съм, че присъствието на толкова малко хора не е нищо положително, но нямаме възможност за маневриране и да кажем, че можем да отложим това заседание. Знаете, че програмата на товареността е свързана с други условия, като намиране на зали и така нататък. И госпожа Том вече започна дискусията по тази тема. Надявам се, че ще можем да продължим и се надявам, че и много хора следят протичането на заседанието, макар и не физически в залата, а по други канали и средства за комуникация и следят нашата дискусия. И така, просто исках да дам отговор на вашето предложение. И ще ви дам думата и по доклада. Заповядайте. Благодаря ви много, госпожо председател. Да, в крайна сметка, наистина решението е ваше. Така че аз наистина ще си свърша работата от уважение както към вас, така и към колегите, които са тук в залата. И така, запознати сме с първата версия на европейския семестър, така че аз имам някои първоначални бележки. Благодаря на госпожа Яна Том за отлично свършената работа, но както вече казах, все още сме в самото начало. Очакват ни много интересни дебати за това какво искаме да видим в Европа по отношение на заетостта и социалните политики. И това е наистина много съществен въпрос. Имам и още бележки и коментари по самия доклад. Разбира се, ще внеса и изменения в писмена форма на малко по-късен етап. Но наистина въпросът е, че трябва да стартираме този европейски семестър. Не бихме искали да се окажем в ситуацията, в която попаднахме тази година. Спомняте си, че Испания и Португалия бяха в един много дълъг процес на налагане на санкции и никой не разбираше защо се получава така. Така че съществува голяма опасност, че този процес ще бъде в щета, в ущърп на двете страни. Така че трябва наистина да започнем работата по европейския семестър. Економическото възстановяване е в много нестабилна фаза и трябва да продължим да работим в тази насока, да създаваме повече растеж и работни места. Според групата на НП има три стълба – инвестиции, структурни реформи, които са устойчиви и на трето място данъчна политика, която е отговорна. Нашата цел е да гарантираме, че преди всичко – се осигурява качество и последователност в европейския социален модел. Ако не забазим тези три стълба като основа, застрашаваме европейския социален модел и така в краткосрочен план ще се натъкнем на много сериозни проблеми. Така че това е важен период за економическо възстановяване. И в контекста на това възстановяване социалните политики играят изключително важна роля. 2 милиона предприятия с 4 милиона служители, 70% от заетите са в областта на социалната економика. Така че това са дружества, предприятия, които имат много важна роля да изпълнят този модел. Ключов въпрос е обаче как да се създадат необходимите условия, така че нашите предприятия имат възможност да повишат своя капацитет и производителност. Но в този контекст много често си мислим за връзката между производителността и броя на работните часове, но забравяме нещо много важно. Производителността означава ефикасност и ефективност. И по-високата ефективност зависи от добри човешки ресурси. Така че човешките ресурси трябва да имат възможност да осигурят по-висока ефективност и по-голяма производителност. Как можем да направим това? Можем да подходим превентивно. По-конкретно в областта на обучението и образованието – тези инициативи трябва да бъдат обвързани с дискусии с социалните партньори, с образователните институции, ангажираността на частния сектор, на синдикатите, освен това и частните услуги, частния сектор, но трябва да работим така, че да осигурим система, която да сработва във всички държави членки. По този начин уменията отговарят на търсенето. Според ОИСР 23% от служителите в Европейския съюз смятат, че техните умения не са адекватни и не отговарят на условията на пазара на труда. Това не означава, че те са на по-низко ниво, но има разминаване между уменията на работниците и а, потребностите на работодателите. И това е наистина отговора на близо една четвърт от работниците в Европейския съюз. Не забравяйте, че една от основните ни цели е да увеличим заетостта. Смятам, че се движим в правилна посока и съгласно данните от второто и третото три месече от годината, заетостта се подобрява Вижда се светлина в края на а, тунела и сме на път да изпълним целите за 2020 година. Но трябва да бъдем много внимателни с оглед на условията, които опоменах. Нашата визия трябва да бъде последователна и трябва да обръщаме специално а, внимание на а, различни региони, най-отдалечените региони, най-уязвимите региони, които са изправени пред допълнителни затруднения в своето развитие. В рамките на групата на НП има важна позиция за това, че трябва да има баланс между економическите и социалните въпроси и аспекти. Не бива да забравяме, че економиката трябва да бъде в услуга на гражданите. И нашите насоки в европейския семестър, в групата на НП, трябва да имат необходимата възвръщаемост за социалната динамика в Европа. На тази база, ако се умеем да постигнем правилния баланс и той се отрази в доклада, то тогава смятам, че успешно ще приключим самите преговори. Благодаря ви. Uh, thank you. Uh, Благодаря ви. Мария Рена е докладчик сянка от социалистите демократи. Господин Пирински ще я замести. Please, <laughs> take the floor. Имате думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Вие споменахте от самото начало, че тази сесия е първата стъпка към разглеждане на този проект за доклад. Предполагам, че ще има време да разгледаме измененията, нали? Така, може би, ще бъде предвидена втора дискусия по внесените изменения, защото аз, честно казано, съм съгласен с колегата. Тук не може да се проведе в момента истинска дискусия. Разбира се, ние сме тук, защото уважаваме работата на докладчика и на докладчиците в сянка. Темата, този годишен обзор а, на растежа и включените а, социални аспекти, и свързани с пазара на труда, са от нашите правомощия за нашата комисия. Задължително е тази комисия да се ангажира с задълбочено разискване по този доклад. Сега, по самия доклад. Това е един цялостен поглед по темата, от гледна точка, разбира се, на правомощията на нашата комисия. Би, е, включени са доста аспекти, които би следвало да ни притесняват. И в тази връзка искам да отбележа. Докладът, според мен, е малко твърде оптимистичен. Все пак имаме слабо намаляване на безработицата, предприяти са различни мерки и така нататък. Разбира се, че това не бива да се е, загърбва, но нека по-задълбочено, по-аналитично да погледнем тези действия, дейности. Какво имам предвид? Ситуацията, например, в взетостта. В редица случаи намаляването на, намалението на регистрираната безработица е свързано с а, така наречена псевдозаетост или несигурни, създането на несигурни работни места и така нататък, които са дори заложени в националните законодателства. Така че трябва да се има предвид какво показват данните. Не знам дали това е достатъчно, ако се погледне само данните. Трябва да признаем, да отчетем всъщност какво се крие за тези данни. Кое е основното, което ни притеснява? Ние говорим тук за възстановяване, економическо възстановяване, но всъщност е, това възстановяване, това економическо е, растеж, всъщност няма очакваното положително въздействие върху пазара на труда и то по един качествен начин, защото се създават несигурни работни места. Затова Подкрепям текста, с който се, а, мисля, че ако не, не греша, това е параграф 8, а, където се призвават държавите членки наистина да анализират а, недекларираната работа, да се предвидят повече инспекции. Аз самия съм внесъл също така изменение, което се задълбочава тази посока. където се споменава а, ролята на платформата, която се бори с недекларирани работни места. Прията е вече доста Те членки вече би трябвало да са включили в тази платформа, да са изградили, да са приели своите програми за действия, за да се справят с това, е, борят с това е, явление. И смятам, че комисията също може да се включи много по-активно в разив... разработването, изграждането на тази платформа и това може да се заложи като текст също така. Не бих желал да бъда твърде обстоятелен в момента. Защото все пак не можем в момента да проведем задълбочена дискусия. Но смятам, поне упоменах въпросите, на които трябва да се обърне по-специално внимание. редица страни все още те се намират по определени програми или излизат от такива програми, страни, които е, трябва да се работи повече по социалната защита. Или държави членки, в които всъщност са предприяти мерки и дейности, които изобщо не съответстват на предизвикателствата и проблемите. оставам впечатление, че Европейския съюз не слуша, не вижда какви са реалните проблеми в страните, държавите членки. Именно за това тук ние се, трябва да упоменем и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Мисля, че е, в текста е, е, се говори за стратегическо сближаване. Но в параграф 12 се казва, че ЕФСИ е, ще подпомага економическото и социално сближаване на държавите членки. Но какво показва статистиката? Точно обратното повечето инвестиции в тези страни се е, наблюдава в тези страни, в където всъщност, които са по-добре економически развити. Няма някакви съществени е, инвестиции в другите е, страни. То 60% от инвестициите, този фонд, се наблюдават именно в най-добре най-развитите економически държави членки. И това е много сериозно, сериозен проблем. Още повече това трябва да се има предвид, когато се говори за втората фаза на плана Юнкер. Това са, както казах, основни въпроси по тази тема, които исках да спомена и се надявам, разбира се, да се проведе наистина по-задълбочено разискване в един момент. Благодаря, госпожо председател. Преди да дам думата сега на госпожа Требесиус, бих искала да споделя следното. Напълно споделям вашето становище, господин Пирински. Това няма да реши проблема. Но въпреки това, искам да а, кажа, че а, следващата седмица в Страсбург ще имаме съвместно заседание с а, Комисията по економически въпроси относно тази тема. На 12 декември в Страсбург. Както казах, това ще бъде е, един вид компенсация, няма да е цялостно, но поне втора възможност да обсъдим годишния обзор на растежа. ние не сме предвидели коледни вечери в политическите групи, така че можем да го направим на самото заседание. Понякога е много трудно. Наистина да имаме голяма посещаемост, както на всички ни се иска, но... Така, сега думата има госпожа Требесиус. Благодаря, госпожо председател. Тъй като всички се изказаха и аз също искам нещо да добавя. Разбира се, вие не носите отговорност за това дали тук ще се проведе а, а, сериозен дебат или не, дали ще участваме или не. Така че, може би е, е добре а, все пак по някакъв начин да бъдат стимулирани колегите, дори четвъртък след обед да дойдат на работа. Искам да благодаря първо на докладчицата за нейната работа. Според мен, Докладът е балансиран и обективен. За разлика от предходните години, тук се акцентира върху концепцията за субсидиарността, както и върху отговорността на държавите членки. И като цяло докладът описва леко положително развитие в економиката, както и пазара на труда, но това не означава, че трябва да се успокоим, защото а, много от регионите все още са в лоша економическа ситуация и съответно а, съответните мерки нямат, не водят до положителен резултат тези региони. Един от примерите е Италия, особено в момента. Политическото бъдеще е несигурно, а, економическите проблеми са сериозни тези проблеми не можем да ги оставяме да бъдат решавани от е, Европейската Централна банка и Марио Драги може би е, ще обяви продължаването, удължаването на програмата за купуване на държавни облигации, обличаването на лихвите, но това разбира се ще ощети нашата обща валута. И трябва да е ясно на всички, че едно такова увеличаване на лихвите изобщо няма да бъде по силите на държавите членки от, в южната част на Европа. Важно е да се а, имат а, наистина а, с, а, целенасочени инвестиции и една много стрикна а, бюджетна политика. И това, разбира се, Подобни мерки обаче няма да са достатъчни, като например големи държави в а, Франция и Италия, и виждаме, че решението е да се прекрати еврозоната и просто да бъдат облегчени много от държавите членки, като си възвърнат собствената валута. Виждаме как се развива демокрацията и виждаме, че имаме повече и повече проблеми. Искам да благодаря на Яна Том за нейната отлична работа и наистина се радвам да продължим нашето чудесно сътрудничество. Благодаря, каза председателката. От а, зелените няма никой. Джин Ламберт. Не, всъщност от Гуе няма никой. Джин Ламберт е председател, председателства друго заседание. Така че думата има сега госпожа Агея. Laura Agia. Laura Агия. Благодаря, госпожо председател. Искам да успокоя госпожа Требезиус. Да, има проблеми в Италия. Така е. Но миналата неделя Италия спаси конституцията си. Така че това е успех. 68 години ние живеехме в солидарност и демокрация и спасихме нашата конституция. И а, категоричният резултат на референдума показа, че италианският народ всъщност е а, готов да защитава своята демокрация. Искам да ви успокоя. Искам да благодаря на колегата Том но четейки нейния доклад, спонтанно възникват следните въпроси у мен. Всъщност, на кой континент живеем ние? Аз не виждам Европа, която е в економически растеж. Къде е това чудесно развитие? Имам... Къде са създадени 9... Трябва да бъдат създадени 9 милиона работни места. Трябва да се постигнат целите от стратегия 2020 година с 65 или 75% заетост и така нататък. Това обаче не е Европа, в която живеем ние. Съществуват редица европейски финансови инструменти, които би следвало да доведат до този растеж, като или е програмата Erasmus, която да подпомага ученици и студенти. Или... Но вижте оценката на въздействието. Вижте резултатите, постигнати от инструментите. Толкова много оптимизъм беше заложен – Но нека да бъдем внимателни, когато анализираме действителността. Например, безработицата. Нека да не се страхуваме прекалено много. Да, ние бихме желали друга Европа, за съжаление, тя е различна към момента. 122 милиона европейци живеят под прага на бедността. Какво означава това? Това трябва да бъде включено дори в документа. В статистиката лесно могат, могат да ни заблуждават с макропоказателите. Но дори и един процентна точка да имаме растеж, това не означава, че се променя ситуацията на хората. Реалната ситуация. Нека да не подаваме от Брюксел противоречива информация. Как да изискваме нови структурни реформи, нови данъци, нови задължения за, държаните, за държавите членки? Трябва да се изисква създаването на работни места. Уважаеми колеги, държавите членки трябва да инвестират. Ако това не се случи, как могат те всъщност да а, правят нови реформи, структурни реформи, да увеличават данъци в Италия и в други страни? Гражданите и предприемачите страдат от тежките данъци. Малките фирми не могат да оцелеят. Европа желая да предлага нови инструменти за предприемачите, за МСП. От друга страна обаче, държавите членки всъщност а, а, налагат а, много тежки данъци. Това е шизофренна политика на економии. Трябва да се помислят, да се помисли как да се облегчават предприемачите. Гражданите, как да бъдат облегчени, защото обедняването е все нараства. Не са само 120, ще стана 200 милиона и повече. Благодаря. Thank you. I'll give the floor to Madame Bisotto. Floor is yours. Благодаря, давам думата на госпожа Бизота. Имате думата. Благодаря много. Единствено нещо, в което съм съгласна в доклада, е загрежеността за увеличаващата се бедност в Европа. Най-различни рецепти за решения се цитират тук, които най-редовно се рециклират тук в Европейския парламент и навсякъде другаде, но те са непотребни. В Италия има а, мигранти, а, както на други места, а, и се разходват а, огромни средства а, за без никакъв смисъл, без да отиват те всъщност за мигрантите. 6 милиарда да зададат на Турция. Това е пълен абсурд. А 119 милиона а, бедни има в а, Европа, според някои данни 17 милиона в Италия. Какво правим? Всъщност а, имаме безпрой доклади на комисията, резолюции на Европейския парламент, съобщения на комисията. Да, всичко това съществува, но като че не сме достатъчно а, смели, не сме достатъчно а, дръзки, за да се изправим реално пред проблемите, да ги наречем с истинските им имена а, и да кажем какво е това, което прави всички толкова бедни. Не е ли европейската валута? От 2009 година съм в Европейския парламент и никога до сега не съм участвала в дебат за еврото. Защо? Защо не можем един час да отделим, за да обсъдим дали работи еврото? Може и да се смеете, но има милиони италианци, които не се смеят, защото а, тяхното положение е а, скръбно. И а, още повече, а, вероятно, а, се а, смеят от неделя на а, сам, защото те успяха да се отърват от Рензи е, с гласа си на референдума и а, ви а, уверявам, че няма защо да се смеем а, и има смисъл да се обсъди въпроса. Работи ли еврото? Можем ли да го променим? Какво можем да направим? Може би и вие сте права, госпожо, може би и работи, но не съм убедена. Аз не мисля така. Така че искам да помоля и докладчика, и останалите колеги да обмислят тази идея. Нека един час да отделим да обсъдим тази важна тема. Часове прекарваме, за да обсъждаме какви ли не други маловажни въпроси. Нека един час да отделим, за да обсъдим какво се случи след въвеждането на еврото, добра ли е, по-добра ли е ситуацията, подобрила ли се и дали не страдат европейските а, граждани. Благодаря, казва председателката. Има ли някой от Европейската комисия, който иска да коментира? Госпожа Тома. Заповядайте. Комисията следи дебата с интерес. Отбелязваме си вашите коментари. На този, етаж, на този етап няма да коментираме допълнително защото следващия път ще участва госпожа Тайсън, нашия комисар. Тя ще обмени с вас гледища по този и други въпроси с най-голямо удоволствие. Председателката, благодаря. Да, заповядайте. Вземете думата, госпожо Том. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. В началото на дебата ми се струваше, че всички сме от една и съща политическа група и включих няколко ключови е, думи, но съм напълно съгласна, че не е, е чудесна картината, която виждаме в нашата комисия. Няма достатъчно хора. Надявам се, че това не отразява отношението към социалните въпроси на нашата комисия трябва да говорим за фискалната политика, за инвестициите, за економическото възстановяване. Аз всъщност частично съм съгласна с а, някои от нещата, които а, засегна италянската колега. А, винаги, когато говорим за социалните въпроси, все става, въпрос, все става нещо като средно аритметично температурата на пациентите в болницата. Някои са по-добре, някои са по-зле. Не, че чакам вашите предложения, но ако се повтори това, което видяхме предишните години, ще има между 300 и 500 изменения, така че ще има възможност да обсъждаме много между докладчиците в сянка. Но все пак, а, съжалявам а, за господин Рези и така нататък, но ако вие като а, депутат може да а, организирате някакво изслушване, аз с удоволствие ще се включа, но а, в момента това предложение, което правите, е изцяло извън обхвата на обсъжданата тема от дневния ред. Благодаря, казва председателката. Информацията, крайен срок за изменения. Само на английски язик ще бъдат измененията. 14 декември е това. 18 часа следобед, казва председателката приемане в нашата комисия 25 6 е, януари, пленарна сесия през февруари. Както отбелязахме, Сигурно ще можем да се върнем на въпросите, които трябваше да обсъдим тази точка. Ще има възможност утре в общия дебат. Всъщност това е в понеделник, нали така? Преминаваме към следващата точка в дневния ред, която е всъщност общ дебат по 211, 12, 13, 14 и 15 точка, а именно разглеждане на проекто становища по освобождаване на отговорност за бюджета за 2015. Те са свързани с общия бюджет на Европейския съюз и също така агенциите в а, рамките на а, нашата а, комисия СДФОП и ОША и така нататък. Как се справя с тези агенции с осъществяването на бюджета? Госпожа Харки не е тук, но госпожа Том ще се изкаже от нейно име. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. От името на госпожа Харкин ще представя, представя точки от 10 до 15 а, и а, ще ви информирам за а, тези а, ген... 6 доклада за всяка една от агенциите. А, Сметната палата а, е установила законността на разходването на бюджета и от а, 31 септември е това за заключение. Госпожа Харкин също така отбелязва регламента за промяна на а, а, вътрешните правила на Европейската агенция за а, подобряването, Фундация за подобряване на условията на живот, безопасна здраве работа и Фундация за обучение. А, обмена на а, информация между агенциите трябва да се разшири тяхната съвместна дейност. Служа Харкин приветства системното сътрудничество между СДФОП и е, Европейския фонд, сътрудничеството им с Международната организация по труда и осъществяването на общ подход за децентрализирани агенции на Европейския съюз. А сега конкретно по всяка агенция. На първо място Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. нашия докладчик приветства осъществяването задача на агенцията и прилагането на стратегическата рамка на Европейския съюз за безопасност и здраве на работното място до 2020 и по-конкретно работата им за намаляване на а, стойностите за а, излагане без, на, на небезопасни материали. Що се отнася до Европейската фундация, се приветства доброто освояване на бюджета от 99,99% през 2015 година и доброто постигане на резултати и е доволна що се отнася до установяването на съдалището на, агент, на фундацията. приветства се 4-годишната програма за развитие големия брой а, а, събития, проекти, семинари, изследвания, анализи. СДФОП и Еврофонд а, също имат висок, а, високо а, изпълнение бюджета 98,5% и продължават със своята успешна дейност в тази област според госпожа Харкин е много важно това добро изпълнение на бюджета и постигане на целите. Що се отнася до следващата агенция, Европейската фундация за обучение от 2015 започна новото действие на според новото правно основание на агенцията, 96% то изпълнение бюджета също е много положително. Нашия докладчик се навява, че а, започналия процес ще завърши в близкото бъдеще. И последно, доклада по освобождение на освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 2015 година. А, на агенциите на Европейския съюз като цяло, постижение, финансово управление и контрол. А, все пак нивото е достатъчно високо, има достатъчно информация за държавите членки, да, за да могат да я използват за да подобрят тези цифри 2,4% по-ниско. Ето, могат да се използват опита и полуките от 2007 до 2013 година и опита за правилата за допустимост за период от 2014 нататък и да се предоставят насоки за, на държа, за държавите членки, така че те да избегнат ненужни а, трудности. По-малко 20% от средствата са разпределени а, до края на 2015 което означава, че има сериозен риск за доброто абсорбиране на средствата предвидени за текущия период. Благодаря. Um, Благодаря ви. Тъй като сме толкова малко, ще изчета сроковете. Крайен срок за изменения 14 декември на обяд приемане в нашата комисия 25 януари, гласуване в водещата комисия 22 и 23 март и приемането ще бъде е, на пленарна сесия в края на април. Е, I'll give the floor to Madam Stevens, Helga Stevens. Давам думата на госпожа Хелга Стивенс, която искаше да се изкаже по тази точка от дневния ред. Заповядайте, госпожо Стивенс. Благодаря, ми давате думата, госпожо председател. Извинявайте за малкото объркване. Аз от името на господин Башир искам да изчета това съобщение, защото той нямаше как да дойде. Благодаря на докладчетата за всички доклади и съм съгласна с голяма част, съгласен от а, а, съгласен с голяма част от заявленията в докладите. Радваме се на пониженото ниво на грешка, което виждаме най-вече в сравнение с а, това, което наблюдавахме в бюджетите 2014 година. Опасявам се обаче, че а, това ниво на грешка продължава да бъде доста а, високо и а, в комбинация с други притеснителни елементи на а, доклада на Сметната палата трябва да бъде разгледано. Както отбелязва госпожа Харкин, има а, други а, притеснителни моменти, особено в сравнение с а, предишния период. В края на предишния период Имаше много дискусии и препоръки в, порок, в посока на това да няма такива закъснения и нашата група с недоволствие отбелязва, че ситуацията се е повлушила. Подкрепяме е, призива на а, е, Сметната палата към комисията да преразгледа а, е, тези условия във фонда за бъдеще и да въведе а, мерки за упростяване. ЕКР приветства политика ориентирана към резултатите и се радва, че резултатите в момента се разглеждат в по-голяма степен, когато се оценява изпълнението на бюджета. Бихме се радвали да има повече работа в тази посока. Що се отнася до агенциите, от ЕКР смятаме, че има изключително висока неефикасност при агенциите и съществува изключително голяма възможност за спестяване е, в бюджета. ЕКР оценява усилията, предприяти от страна на е, агенциите, за да се ам, очертаят а, евентуални препокривания и да се повли, повиши ефективността, но смятаме, че може и още повече да се работи в тази област. Благодарим на госпожа Харкин а, за добрия текст. Екаре ще направи продължение за изменение и с радост ще обсъдим конструктивно с всички колеги. Това беше от а, колегата Башир. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Стивенс, за това, че сте тук сред нас но не сме много, както виждате. Моето предложение е да приключим с заседанието днес. Има още една точка от дневния ред. Не мисля, че би било полезно да разглеждаме тази точка, когато има толкова малко хора. Вие сте докладче, госпожо Стивенс, но моето предложение е да имате възможност да ни представите това, което искахте да ни представите на комисията, когато има повече членове. Така че ще го включим евентуално в следващия, следващото заседание. Крайният срок за изменение 14 е декември. Но така или иначе гласуването няма да е до края на януари. Не мисля, че има смисъл с само трима представители да оставаме и да продължаваме с това заседание. Госпожа Стивенс, благодаря, госпожо председател. Напълно разбирам вашата загриженост за това, че сме много малко като депутати, но все пак трябва да обмислим този крайен срок, срок 14 декември следващата седмица. Това означава, че аз няма да имам възможност да се изкажа преди крайния срок. Така че ако нямате нищо против, бих се възползвал от възможността да се изкажа сега. Благодаря, госпожо председател. Става въпроса за договора с Маракеш. От Маракеш. Това е договор, който беше обсъждан от различни организации за хора с увреждания, най-вече Съюза за незрящите. Благодаря на докладчика за досието, за това, че настоя да се приеме възможно най-скоро наистина е задължително е да а, престанем да сложим край на глада за книги, които не са достъпни в оригинална форма. Това е основно човешко право и по този начин нарушаваме конвенцията на хората с увреждания. Имаме и морален дълг да гарантираме достъп до книги на всички. Книгите не са само важен фактор за учене, но те са много важни и за оформяне на нашето гледище за света. Моето становище по регламента е кратко и следва а, самите формулировки от договор от Маракеш и от Конвенцията за лица с увреждания. Например, съображение 7 се фокусира само върху достъпа до информация, но Конвенцията посочва, че това е достъп до информация и до комуникация. Ето защо моето изменение отразява именно това. Също така, според мен е важно да включим и лицата, които имат затруднения с ученето, защото не само лицата с дислексия имат проблеми с достъпа и с запознаването с съдържанието с, с книги в оригинална форма. В следващите изменения искам да гарантирам, че информацията както онлайн, така и офлайн е достъпна. Технологията се развива много по-бързо от законодателните актове, но нямаме яснота как ще бъде уреден достъпа до печатни издания в близко бъдеще. И накрая за мен е много важно да включим гледна точка на организациите на лицата с увреждания в доклада. Доклад, който трябва да бъде публикуван в рамките на на 5 години. Що се отнася до директивата от 2001 година? И така, то, първото ми изказване до тук беше по регламентите, а сега ми се иска да се спра на директивата. Моите изменения по директивата са сходни до тези, които очертах по отношение на регламента. Искам да посоча, че и онлайн и офлайн съдържанието трябва да бъде достъпно. Освен това, на базата на определението от договора от Маракеш, наистина смятам, че определението на комисията засяга само хората с увреждания, които не могат да тържат и да се запознаят с съдържанието в една книга. В съображение 14 посочвам, че хартата на човешките, основните човешки права е от основно значение за приемането на тази директива. За мен е важно да се включат и организациите на лица с увреждания и разбирам от Съюза на незрящите, че те имат готовно да се включат. Така че се надявам, че ще подкрепите посоката, която следвам. Благодаря ви, госпожо председател. И благодаря, колеги, за отделеното време. Thank you for being here. Председателката, благодаря ви за присъствието ви в залата. Благодаря за свършената работа нямаме възможност да направим каквото и да било по срока за изменение. Остава 14 декември и приемането в нашата комисия ще бъде 25 и 26 януари. Гласуването в водещата комисия по правни въпроси ще бъде 31 януари. И така това означава, че с това приключихме днешното заседание. Сигурна съм, че ще трябва по един или друг начин да се върнем отново на точката, която беше включена в дневния ред 10, 11, 12, 13, 14 и 15 и евентуално като част от дискусията ще проведем и в Страсбург където ще имаме заседание заедно с Комисията по економически въпроси. Така че ако има някакви въпроси по тези теми, които не успяхме да покрием по обичайния начин, така че колегите, които да участват, да се включат. Но ще се видим отново. Съжалявам, но наистина това не е добра обстановка така да се работи. Благодаря на госпожа Стивенс за свършената работа и предлагам да се върнем на точки от 10 до 15 по един или друг начин по време на заседанието ни в Страсбург в началото на идната седмица. Много ви благодаря за присъствието.